разбирам желанието на службата за външни дейности да виждат по-общи предложения от страна на парламента. Но препоръките на Европейския парламент не са правно обвързващи. Службата за външни дейности и съвета се съгласиха да приемат, е, се съгласяват с нашите предложения или ги отхвърлят. Но конкретните предложения биха могли да ни помогнат да защитим правата на религия и вярвания в нашия първоначален документ, а не обратното. Това исках да кажа и за това се надявам колегите да ме подкрепят утре по време на гласуването в комисията АФЕТ. Благодаря, госпожо Андрикене. Сега господин Тенок и господин Тонскис като докладчици в сянка. Аз имам проблем с формулировката на 57-о изменение. Предпочитам да не се споменават конкретно здравеопазването и образованието, защото в моята страна има доста проблеми, които са деликатни, чувствителни. Например, аз участвах в един национален дебат а, за мюсюлмани, студенти по медицина, които оказват, отказват да заголят ръцете си, защото това е било против техните разбирания, да си измият ръцете, да ги изтъркат много внимателно. Това противоречало на техните разбирания. Или пък също така, ако има преподавател, който е гей, не може да им преподава и така нататък. Мисля, че 100% мога да възприема неща, които са свързани с свидетелите на Ехова, които не искат да служат военна служба. От друга страна обаче има неща, които са от естеството на обществената политика и а, не бива всъщност религията да подкопава а, неща, които са свързани с, а, например, здравеопазването, с обществения ред. Това е ваше изменение, нали? Ако а, се примахнат така по-чувствителните въпроси, да не се споменават конкретно здравеопазването, образованието, а, бих се съгласил, защото а, ако се оставят а, тези думи, ще възникнат много проблематични въпроси, според мен. Господин Донскис. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за доклада. Има много хубави неща в него. Радваме се, че много от нашите предложения са включени в компромисните решения от страна на докладчика и аз предлагам всички да подкрепим компромисите. Наистина се радвам, че докладчика е взел предвид предложението на зелените. Това е наистина нещо, което изглажда напрежението с Алде. Но тук в 57 и 58 има известни проблеми за нашата група, защото тук се включва а, правото на добре дефинирано а, противопоставяне а, на а, упражняване на военна служба и така нататък. Но а, тук току-що се обясни защо са деликатни тези въпроси. Аз повтарям това, което той каза. А, правото за борт Алде не може да подкрепи подобен текст и в 58 пише, че човека трябва да може да отказва да му се окажат известни услуги или а, лечение, а, които са в противоречие с неговите разбирания и религиозни вярвания. Но а, при предоставянето на а, медицинско обслужване, според мен ние ще гласуваме против. А, ние също ще гласуваме против изменение 19, а, което а, свързано с всички останали религии. Това е против а, колегиалния подход на, това, на тази препоръка. А, нека да а, не изолираме конкретни, да не посочваме конкретни религии или а, вярвания, по-скоро да сме по-общи. Отхвърляме тези три, които споменах до момента. Останалото подкрепяме. Благодарим на докладчика за тази много деликатна работа, която е свършила и за компромисите, които е предложила. Други колеги или други докладчици сянка искат ли да се изкажат? Не, ако искате да отговорите, госпожа Андрекине. Благодаря ви много. Искам да благодаря на господин Донскис и на господин Томаш за забележките. Аз ще говоря с колегите от групата, но мисля, че предложението на господин Танок за изменение 57 би могло да бъде приемливо и тъй като 57 и 58 са съвместими, ако гласуваме за 57 първо, ако то е приемливо и тогава 58 ще отпадне и няма да се наложи да гласуваме за 58. Що се отнася до изменение 19? за което спомена господин Донскис. Колегата Андржей Гжип е внесъл това изменение. Ние ще го обсъдим тъй като автора на изменението е тук, след това заседание ще го обсъдя с него двустранно. Искам да благодаря на всички за предложенията и за общата работа по този документ. Благодаря ви а, също така и за че се справихте в толкова кратки срокове. Ви благодарим. Искам да припомня на всички, че гласуването в АФЕТ е утре на 29 май и препоръката най-вероятно ще се приеме и на 30, 30 юни ще бъде обявено на пленарно заседание. Надявам се да намерите решение за някои от все още е, отворените въпроси. Сега стигаме до следващата точка в дневния ред. Обмен на мнение относно европейските политики за защитниците на човешките права. Вие всички знаете, че работата на защитниците на правата на човека е изключително ценна и необходима, ако искаме да се придвижваме по защитата на тези права напред. Ние искаме да благодарим на тези защитници за това, че ни дават информация от място на събитието. Много често обаче те са изправени пред сериозни заплахи срещу живота, собствения си и на своите семейства. И виждаме все повече и повече държави, в които се приемат национални закони, законодателство по принцип, с което се ограничава работата на защитниците на човешките права и на неправителствените организации, които се занимават с тази дейност. Това беше една от причините, поради които през последната година и през 2010 всъщност приехме резолюция, що се отнася до политиките в полза на защитниците на правата на човека. Както казах, не мога да си спомня да сме имали заседание на Комисията по човешки права без присъствието на такива защитници, за да чуем от тях какво е положението, а и да чуем какви са техните препоръки към Европейския парламент и останалите институции с оглед подобряване на политиката. Затова редовно каним такива защитници. От друга страна обаче трябва да кажа, че има толкова индивидуални случаи, които трябва да пиша писма протестирайки срещу задържането и изчезването наказанието на такива защитници на човешките права. Така че тези въпроси стоят високо в дневния ни ред. Затова и днес разглеждаме отново доклада прият от нас 2010 година, защото тогава сме се ангажирали, че в Европейския парламент и другите институции на Европейския съюз ще продължим и ще увеличим работата си в подкрепа на тези защитници на човешките права. Нека да видим докъде сме стигнали. Има проучване на Комисията за прилагане на европейските насоки за правата на защитниците на човешките права и ето ще чуем днес какви са констатациите от това проучване. Госпожа Карен Бенет е ам, изследовател в Института за социална справедливост в Лондонския университет. В нейното изследване тя е разгледала прилагането в Киргистан, Тайланд и Тунис на тези насоки и а, от гледна точка на дипломатите и а, защитниците на човешките права с фокус, с акцент върху последната група, именно защитниците на човешките права. Карен Бенет, имате думата да ни представите основните констатации, след което ще обсъдим въпросите с останалите експерти, които сме поканили. След това ще ги представя останалите експерти, когато дойде време за дискусия. Заповядайте, имате думата. Thank you. Thank, thank you very much. Благодаря, че ми давате възможност да представя основните заключения от проучване на тема предлагане на насоки на Европейския съюз за защитници на правата на човека. Проучването е от периода октомври 2012-януари 2013 Основните цели са анализ на изпълнението на насоките от 2008 година и политиките на Европейския съюз за защитниците на правата на човека с акцент върху Киргизстан, Тайланд и Тунис. Оценява се и участието на тези защитници в изготвянето на държавни стратегии за правата на човека. Оценява се и изпълнението на насоките Um, the, the study focused on countries that are reportedly not the worst or most. Страните от проучването с най-лоши резултати от региона и в трите страни се извършват сериозни престъпления срещу защитници на правата на човека. В страните има пълноправни делегации на Европейския съюз, които работят на терен. В проучването се разглеждат основните фактори в тези страни в сферата на правата на човека. Участвали са представители на дипломатическата служба на Европейския съюз, външни министерства, делегации и посланици, практикуващи юристи от тези страни, НПО-та, международни НПО-та, които работят в сферата. Не са оповестени имената на интервюираните с оглед запазване на тяхната конфиденциалност – но определено са взети мненията на защитниците на правата на човека в това проучване. Днес ще представя основните констатации в хода на проучването. Различава се познанието на дипломатите за насоките в отделните страни. От 16-те дипломати, които са казвали какви са познанията им, само един е казал, че има добре познания за насоките. Много дипломати подкрепят защитниците на правата на човека, независимо от това какви са познанията им, но други не участват активно в дейностите, които са очертани в насоките. Обученията на лични за дипломатите в сферата на правата на човека не, не включват системно подход за насърчаване на ефикасното изпълнение на насоките фокалните звена за правата на човека, офицерите за връзка трябва да споделят своя опит по време на обучение, за да се възприеме един практически подход на терен и да се опазят защитниците на правата на човека. Трябва да има обменна информация между дипломатите с оглед опазване на защитниците на правата на човека. Има мисия, която е добър пример за обмен на информация. В Киргистан, само че подобна практика не е достатъчно добре развита в Тунис и Банкок. Някои дипломати смятат, че защитниците на правата на човека са основна задача на делегациите на Европейския съюз – това очакване е притеснително, защото се вменява голяма отговорност на фокалните звена на Европейския съюз в едни големи страни като Тайланд и Тунис. Някои защитници и активисти, които са запознати с насоките, поставиха въпрос как да получат подкрепата, която се предвижда в насоките. Активистите не знаят дали офицера за връзка на Европейския съюз, кое е това лице, не знаят към кой да се обърнат за подкрепа. Много от тях не са запознати с мерките за защита, които предлага Европейския съюз. Информацията, контактите за офицера за връзка, който трябва да е на страницата на делегация на Европейския съюз, не винаги е на лице. При опазването на защитниците на правата на човека има добри практики, но има нужда от подобряване на положението. Мнозина защитници смятат, че има известно подобрение на безопасността им в Тунис, Киргистан и Тайланд. Включва се следение на съдебни процеси, мерки за защита на активисти, дипломатически мерки. Според участвалите в проучването може да се подобри положението в някои от тези области. В някои случаи се критикува Европейския съюз, че действа <clears throat> с закъснение и не изпреварва събитията. Относно финансирането, дейностите на активистите се финансират и в трите страни. Но е важно да се насърчават и проекти, които касаят отдалечените райони. Трябва да се прояви интерес към дейността на активистите извън столицата, в периферните зони. И те са обект на турмоз и сериозни заплахи дипломатическите помещения могат да подобрят местната обстановка. НПО и защитниците искат да се обърне внимание на, период, на периферните зони, тъй като това е важно, за да се осигури справедлив процес. Трябва да се обърне внимание и на въпросите за половете. сексуалното насилие, турмоза, сплашването на жените активистки, културното заклеймяване, сблъскването с екстремни виждания, Хомосексуалистите също са конкретна група, с която трябва да се работи. Спешната защита, спешните визи, спешните фондове, средства, процесите за спешна защита – okay. <laughs> If I have time, I can do that. <laughs> <laughs> Great. Okay. The processes for addressing. Процесите за спешна защита за активисти, спешни визи, спешни средства, безопасно настаняване не са известни от дипломати, от сами, на дипломати и на самите активисти. Някои активисти знаят, че има помощ за активисти изложени на риск чрез партньорство с ООН и НПО-та, работещи на терен, но участниците в проучването се притесняват, че има много повече активисти, особено в периферните райони, които няма да получат е, помощ чрез наличните механизми, когато са в бедствено положение. битуват мнение, че активистите знаят какво да направят и към кой да се обърнат. Но в проучването става ясно, че в много случаи активистите не знаят как да предприемат съответните мерки за сигурност. Много дипломати и защитници активисти не са запознати с инициативите за отпускане на малки безвъзмежни помощи за активисти, изложени на риск. Активистите искат възможност за спасяване, когато има огромно напрежение. Може да е необходимо те временно да прекратят своята дейност, за да се намали излагането им на риск, да се осигури място за сваляне на напрежението. Това ще намали риска, ще им даде възможност да помислят е, в каква насока да тръгне работата им. Активистите коментираха сегашните инициативи и как европейските институции могат да осигурят повече помощ в тази област. В стратегиите за правата на човека в трите страни включ... е включена част за активистите. Много участници смятат, че насоките обаче трябва да бъдат да залегнат в, тези, в процеса на изготвяне на Държавната стратегия за правата на човека. Чрез отразяването на тези насоки в стратегията Европейския съюз може да подсили за познатостта на насоките и тяхното използване подобряване на комуникацията и поделянето на задачи между Европейския съюз, мисиите, делегациите и активистите. Подобряване оценката на потребностите от помощ при проекти. Някои участници се притесняват че в момента акцента се поставя върху някои лица, някои активисти и се загърбват други. Трябва да се обърне повече внимание на този въпрос и да се посвети повече време. Някои активисти, които са участвали на консултации, ги описват по-скоро като информативни срещи без реални ангажименти. Предлага се делегациите на Европейския съюз да се стиковат по-добре с ООН и НПО-тата, за да се установят представители на защитници на правата на човека. Някои от участниците в проучването не са дали своя принос за изготвянето на стратегии. Някои дипломати твърдят, че са получили документа на много късен етап от процеса и не е имало достатъчно време за да дадат забележки. Ангажименти на Европейския съюз могат да бъдат осигурени чрез ревизиране на насоките. В тях се дават добри препоръки, но те трябва да са съобразени с текущата политика, промяната в конюнктурата, трябва да се хармонизирате с новите държавни стратегии за правата на човека. Десетата годишна от насоките ще се отбележи през юни 2014 година. Мисля, че тогава е добре да бъдат преразгледани насоките. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Бенет, за представянето на резултатите от проучването. резюмето и цялото проучване трябва да бъде да стане достояние и на колегите от Комисията за правата на жените. и председателя на делегациите. Тъй като в парламента има делегации, които работят с конкретните страни. Хубаво е да им се обясни, че когато има делегации на Европейския съюз в различни страни, трябва да се осигури активна връзка с лицето за контакт с активистите в сферата на правата на човека. Сега разполагаме с Европейски инструмент за демокрация и правата на човека, нещо, което се чува често в нашата комисия. Това е добър инструмент, с който се подпомага по различен начин работата на активистите. В някои от е, констатациите, за които споменах, се спомнях именно когато обсъждахме въпроса как да стигнем до активистите извън столиците – които не говорят на официални езика някои диалекти. Нямат ток да попълнят формуляр или пък нямат хартия. И ако правилно ви разбрах, е, казвате, че все още има липса на информация сред самите дипломати относно възможности за подпомагане на активистите. Това е информация, която господин Патрис Лелимо знае. Когато обсъждахме исканията за повече информация с други колеги от парламента, е искане за повече информация за превод на различни езици, този въпрос е повдиган редовно в групата, която се занимава с въпросите на активистите в сферата на правата на човека. Сега давам думата на следващия оратор да представи инструмента за активистите и начините по които може да се подпомага дейността на тези активисти. Ще се разгледа въпроса дали тази рамка може да се подобри и в бъдеще. Благодаря. Нека първо да започна от добрата новина. Тя е, че имаме бюджет за инструмента за демокрация и права на човека за следващата година. Той е от 1 милиард и 229 милиона евро за следващия период. Това е а, увеличение от повече от 10% така че сега в периода на бюджетни ограничения новината е действително много е, добра. Е, е, от там нататък е, се обсъжда делът от тази сума, който може да отиде за защита на защитниците на правата на човека. Това е. Това е добрата новина от а, преди една седмица сега. Ще говоря за инструмента за демокрация и правата на човека. Въпросът за защитниците на правата на човека е доста, доста сложен и деликатен. А, аз ще се занимая не с дефиницията на защитник на правата на човека, а по-скоро с оперативната подкрепа, която можем да, оказваме различните изявления, различните стъпки, които можем да предприемем. Е, моята задача е свързана с е, оперативната подкрепа. Средносрочна, дългосрочна и така нататък. Е, и ежедневно си сътрудничим с службата за външна дейност. Говорим за механизъм за защита на правата на човека на равнище Европейски съюз. Добрите новини тук са, че не започваме от нулата. Е, този е, такъв компонент вече се развива от 3 години насам в рамките на инструмента за демокрация и права на човека. Вече 130 подобни проекта се разработват и вървят и информацията за тях е в този доклад, който публикувахме през лятото. И тук искам да поздравя всички борещи се за правата на човека които поемат огромни е, рискове, е, които са е, понякога арестувани. Има подкрепа за неправителствени организации. Приключихме първи набор от проекти на обща стоеност от 20 милиона евро. Следващата седмица обявяваме искане за нови предложения. От страна на делегациите има 14 предложения за проекти. И най-търсени са малките безвъзмезни помощи, за защитници на правата на човека, които са поставени под опасност и които трябва бързо да се преместят някъде другаде. 300 такива грантове вече са отпуснати. Всеки ден получаваме средно едно такова искане. Става дума за страни, в които положението е доста трудно. И по някой път се изненадваме от постигнатия успех. Имахме да кажем, случай на защита на защитник на права на човека в Азербайджан в същата седмица, в която се подписа споразумение за нефта с Азербайджан. На други места успяваме да постигнем освобождаване от затвора на защитите на правата на човека, така че успехи имаме. От там нататък трябва просто да развием оперативния си капацитет, за да можем да правим повече. Защо ни е необходим един съобхватен механизъм? Ами, защото няма смисъл компонента за защитниците на правата на човека да не е обвързан с другите елементи на инструмента за демокрация и права на човека. Има университети, в които се преподава предмета права на човека в такъв случай е, бихме могли да си сътрудничим с е, защитниците на правата на човека в образованието. Има специални проекти в защита на правата, по защита на е, правата на жените и така нататък. За следващите 7 години се надяваме да разработим един механизъм, който да бъде интегриран ам, и координиран с всички останали, с всички елементи на инструмента за демокрация и права на човека. Защо говорим за механизъм? Ами съвета на Европа има механизъм, Африканския съюз има механизъм. Само в Европейския съюз на този етап такъв механизъм не съществува. А ние всъщност сме един от най-важните донори в тази област, най-важните дарители на средства. Така че въпросът е да се постигне някакъв вид синергия. Що се отнася до дългосрочността, тя също е много важна, но тя се постига по друг начин. Става дума за дългосрочни промени, за промяна на менталитета – за изграждане на култура на правата на човека. Също така става дума и за капацитет за действие в най-сложните ситуации. Не е непременно необходимо при защитата на защитници на правата на човека да има пълна прозрачност. Даже в някои ситуации се налага поверителност, за да може действително да се осигури защита на съответния защитник на правата на човека. Решенията се вземат на различни нива, но имаме капацитет за действие. Това е най-важното. Другото е, е че тук не говорим за отделна институция, е, говорим по-скоро за координиране, за стратегия по-скоро, отколкото за структура. А, така че никой не трябва да се безпокои, че създаваме твърде тежки нови бюрократични структури. Разполагаме с достатъчно добра структура, няма нужда от нова структура, просто трябва да се подобри координирането и скоростта на действие на програмите, за да могат да се обхванат и онези, които в момента са забравени, пропуснати. По никакъв начин нямаме амбицията да дублираме дейността на, на неправителствени организации. Те вършат работата си отлично и това е ненужно. Ето, е, вече разполагаме с информацията, която те са натрупали. Няма нужда да повтаряме тяхната дейност. От там нататък трябва да допринесем с нещо допълнително. Финансово и е, чрез е, техническа подкрепа. Какво искаме да постигнем с механизма за защита на защитниците на правата на човек? Ами първо искаме да имаме достатъчно добро географско покритие. По-настоящем Проектите покриват почти целия свят. Това трябва да продължи. Трябва да имаме тематична концентрация по различни типове права на човека, правата на жените, правата на хомосексуалистите и всякакви други права. Дейността на журналистите, дейността на адвокатите и така нататък. И искаме да не остават празни петна ето, например, по някой път има сред, е, краткосрочни действия и дългосрочни действия, но трябва да се покрие а, и разстоянието помежду им. А, е, да кажем, ако има съдебен процес, много бързо можем да изпратим адвокат моментално, но какво ще стане 6-7 години по-късно? Има и една друга интересна инициатива, а, е, инициативата City Shelter. Е, градът, който дава подслон на защитници на правата на човека. Много добра инициатива. Нека да ви представя малко информация за нея. Проведохме проучвания, допитвания. И има много градове, агенции за развитие и неправителствени организации, които осигуряват подслон. Няма смисъл ние да работим сами и няма смисъл защитниците на правата на човека да са изолирани от останалите, по-добре да работят заедно с други като тях, така че работим а, по един пилотен проект на този етап и стигнахме до някои изводи. Ето, например, ако един защитник на правата на човека от Сирия трябва да бъде спасен по някакъв начин, се оказва, че за целта трябва да си сътрудничат 15-20 неправителствени организации, тъй като средствата им са изключително ограничени и събират стотинки. Тук можем да помогнем. А, можем да помогнем и чрез координиране и чрез създаване на средства за координация. Така че до края на годината ще се опитаме да създадем съответната платформа. Сега, що се отнася до временното а, презаселване, а, тъй като има някои неясноти. Това не е революция, това е нещо, което вече съществува, което се прави от градове, от конкретни градове или пък неправителствени организации. На второ място, това не е непременно начин да се разреши проблема с визите. Да, действително проблем с визите а, винаги има, но има и други начини той да се разреши. На трето място, а, може от Мумбаши някой да се премести в Киншаса, няма нужда непременно да идва в Европейския съюз. Имаме защитник на правата на човека, който е преместен от Либия в Тунис и така нататък. А, в Европа бягат само онези, които нямат никакъв избор. Става въпрос на живот или смърт. Има случаи е, на защитници, които е, не могат да се върнат. Е, и е, накрая, е, що се отнася до безпокойството, че това е скъпо, не. Е, мога да ви уверя, че е, това не изисква прекалено големи средства. Приключвам до тук. Благодаря. Много надявам се, че съм ви предоставил достатъчно информация. Благодаря. Благодаря, господин Денамо. Много се радвам, че описахте в подробности как се опитвате да подобрите инструмента. И е много добре това, че можете да се похвалите с, с, с някои успешни резултати. Всичко, което казахте за под... програмите за предоставяне на подслон, например, ме кара да си мисля, че една от най-трудните неща е да се е, реши този въпрос е, е, с министрите на вътрешните работи, тъй като те се опасяват често, че това може да доведе до твърде много иммигранти в съответната страна. В моята страна няма държавна програма за защитниците на правата на човека, въпреки че има градове, които биха искали да провеждат такава програма. Но поради политиката в областта на вътрешните работи, в национален план се създават пречки срещу тези желаящи. Господин Рапто Рейн от Юстиция Епакс е тук при нас, за да ни разкаже именно за тази програма за подслон за защитниците на правата на човека, която дава възможности да им се помогне тогава, когато положението е толкова опасно, че те просто няма как да останат в страната. Благодаря ви, госпожо председател, за възможността да разкажа пред всички е, за града, който дава обежище в Хага. Първо ще говоря е, за три основни въпроса. Какво представлява този е, град, какви са условията за участие и какви са проблемите, с които се сблъскваме при практическото прилагане. И след това ще приключа с няколко препоръки. Какво представлява този град на обежище? Това е място, за предоставящо защитен подслон за кратък период от време 3 месеца на защитници на права на човека. Може да се удължи срока с още 3 месеца, ако положението на място е твърде опасно и лицето защитник на човешките права не може да се върне. Освен това, искаме да използваме престоя в Хага на тези хора, хора, за да градим техния капацитет. Може да минават езикови курсове, курсове по ползване на информационни технологии. Някои искат да минат курс за а, монтаж на, на видеоматериали и така нататък. Това също е възможно. Друг важен аспект е лицето защитник на човешките права да разшири своята мрежа. Може да посети Брюксел, да се срещне с депутати от Европейския парламент, да провежда срещи в Нидерландия, също така и в различни други международни институции да се среща с техните представители. По отношение на освен да градим техния капацитет, повечето такива лица имат нужда и от медицинска грижа или други грижи. За това сме включили подобен род грижи като част от пакета, така да се каже. Тази година можем да приемем 4 души, като в следващите години планираме да разширим бройката до 10. Разбира се, това не е достатъчно и си даваме сметка за това. Сега ще премина към условията за участие. На първо място трябва да има заплаха за защитника на човешките права. Ако няма такава заплаха, има други механизми, чрез които той може да продължи работата си. Освен това, защитника на правата на човека трябва да му се осигури този престой, но в рамките на 3 месеца, особено когато има избори в съответната страна, е много напрегнато, така че лицето може да напусне, след свършване на изборите може да се прибере. Това е обикновено много полезно полезно. Обикновено се обръщат към нас хора, които имат нужда от по-дълъг престой на друго място. Затова ние ги свързваме с други организации, които могат да им осигурят такава по-дългосрочна възможност. Например, организации, които предоставят стипендии. Няма езикови изисквания. Конкретно ние предоставяме преводачи, ако е необходимо. Освен това, се опитваме да използваме този проект за град на подслона, за да ам, откроим важността на защитниците на човешките права в града. За това искаме от защитниците на човешките права да изнасят лекции публично, ако може, и също да гостуват в училищата и там да изнасят а, лекции. Това го правим, разбира се, с тяхно съгласие. Ако те смятат, че това ще застраши тяхната сигурност, а, ние не ги принуждаваме да изнасят такива публични лекции. Сега да премина към практическото изпълнение. Какви проблеми срещаме, когато извършваме тази дейност? Холандското правителство бе особено помощно, за да ни предостави визи за тези хора. Наистина това е една промяна, политическо решение. Успяхме за един ден да издействаме визи, което според нас беше удивително преди да преместим лицето, трябва да се направи оценка на нуждите на защитника на човешките права, какво той иска да прави, за да може времето му в Холандия да бъде прекарано по възможно най-ефективен начин, както за нас, така и за самия защитник на правата на човека. Когато имаме желащ да посещава курс по английски язик, защото иска да а, участва в дела пред Европейския съд по човешките права. Ние му осигуряваме. Такива имаме друг случай, в който такова лице искаше да посещава а, курсове, където се представя литература за предотвратяване на конфликти, като литературата е по-голямата си част на английски язик. А, също така се дава нещо като асистент, помощник на а, лицето, което да ходи с него да пазарува в супермаркета, защото ако си от някъде отдалеч, малко трудно се справяш в местния супермаркет. А, също така и този сътрудник предоставя превод, когато е необходимо. Имаме също така и А, организирана среща между защитника на човешки права и а, лекар, който да прецени дали има нужда от а, медицинско лечение. Също така се опитваме да свържем защитника на човешки права с парламентарист, било то депутат от Холандския парламент или от Европейския парламент, за да може парламентаристите, както на национално, така и на европейско ниво, да участват малко повече, да се заангажират с проблемите на човешките права. Също така се оценява и заплахата в съответната държава по происход на лицето. Сега стигаме, май твърде бързо преминах по материала, това е хубаво. Стигаме до момента на връщането на лицето. Това е а, много напрегнат момент за защитниците на човешките права, защото те кът, се страхуват, че а, ще попаднат на долото на пушката, като се върнат. Затова а, ние известяваме както делегации на Европейския съюз, така и различни посолства за връщането на лицето. Също юстиция пак сподържа контакти с тези лица, след като те се завърнат. И включваме цялата мрежа, всички хора, с които те са се запознали по време на престоя си в Хага. Опитваме се да активираме и тях, ако нещо се обърка, когато се върнат защитниците на човешките права в държавите си по происход. Имахме един човек от Кавказ, който е върнат държавата си по происход и след 2-3 седмици започва да получава отново заплахи, заплахи, които и преди са съществували и са се възобновили след връщането му. Затова ние активирахме международната мрежа, която бе създадена за него и затова след известно време той успя да подаде сигнал за тези заплахи в полицията. Не можеше това преди да го направи и след като успя да се оплаче в полицията, тези заплахи спряха и от този момент нататък не са получавани нови заплахи. Това очевидно е успешен изход и подчертава важността да имаш план, който е цялостен, а не просто да изваждаш хората от опасност и след няколко месеца да ги връщаш обратно. Остава да представя препоръките. Според нас има необходимост от синергия между организациите, които предоставят някаква форма на подслон или на подкрепа. Имахме няколко кандидатури от хора, които са се преместили на друго място в същия регион, но 4-5 месеца след това не разполагат със средства да оцеляват. Затова общо взето са оставени да се оправят сами и според нас по-силната координация между организациите може да предотврати подобни ситуации. Друг проблем, който вече бе споменат от Каран,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 е, необходимостта от по-силна координация между делегациите на Европейския съюз и на държавите членки относно прилагането на насоките и също така да има по-голяма способност за идентифициране на онези защитници на човешките права, които получават заплахи, да може е, тази информация да се споделя с НПО-та в Брюксел и на други места. Принципно смятаме, че всяка програма за преместване трябва да включва психологическа и медицинска помощ. Това е е нещо, което наистина сме забелязали, че е необходимо. Забелязали сме, че повечето такива лица имат психологически проблеми поради напрежението, под което работят, но също така и са пренебрегвали здравето си, били са отдадени на работата си, не са обръщали внимание на здравето. Също така план за реинтеграция трябва също да е основна част от всяка програма за преместване, за да се повиши а, тяхната сигурност при завръщане. Освен това, искам да подчертая, че в някои случаи виза за 3 месеца или за 6 месеца не е достатъчна. За това би било хубаво периода на визата, срока й, да бъде удължен. Освен това, е важно според нас да има конкретни специални визи за защитници на правата на човека, за да може след краткия период на престой при преместване, те да не се озоват положение, в което да търсят убежище. Трябва да им се помага на местно ниво, възможно най-много и дълго, но ако можеше да има специална виза за защитници на човешките права, валидна за по-дълъг период от време, според нас би било по-лесно по-нататък те да бъдат реинтегрирани в държавата си по происход. Това също така ще намали разчитането на политическа подкрепа. Например, може да имате правителство, което е а, много в полза на защитниците на човешките права, но следващото правителство може да не е толкова благосклонно да предоставя такива права. За това визата, която е издадена от предното правителство, няма да бъде преиздадена от следващото. Това беше от мен. Благодаря ви за вниманието и очаквам с нетърпение въпросите ви. Благодаря ви. господин, господин Винсент Форест от Frontline Defenders. Това е неправителствена организация, който е наш гост, но и допринася за нашата работа. Сега искаме да чуем от вас някои размисли и препоръки какво бихме могли да направим. В действителност да подкрепим работата на защитниците на правата на човека. Вие сте ръководител на представителство на Frontline Defenders в Брюксел. Мисля, че с това а, давам думата на вас. Good morning, everybody. Добър ден на всички. Благодаря, госпожо председател, за тази повторна възможност да обсъдим европейските насоки за защитниците на правата на човека. Целият текст на моето изказване е в материалите, няма да го чета. Искам да кажа няколко думи за сегашните предизвикателства, пред които се изправят защитниците на правата на човека. Всички знаем, че за активистите място непрекъснато се стеснява. Искам да обърна внимание на три тревожни тенденции. Първата черни кампании, спонсорирани от държавата, активистите се, образуват, се описват като агенти на чуждестранни интереси. Втората е свързана с първата, а именно въвеждането на рестриктивно законодателство, което ограничава тяхната дейност и възможността им да търсят международно финансиране, включително при на инструмента за защитници на правата на човека. И това най-вече се личи в Руската федерация. И на трето място кибернесигурността правителствата е, развиват капацитет да манипулират, да следят електронната информация. Е, така те могат да разработват е, критици по интернет и да послушват техните разговори. Съгласен съм с Карен, че за тези предизвикателства трябва да обърнем конкретно внимание на активистите изложени на най-голяма степен на риск, най-вече жените, защитниците на правата на хомосексуалистите, е, е, екоактивистите, които е, засягат сериозни стопански интереси и активистите в периферните райони, които нямат такава връзка с НПО-тата и дипломатическите мисии в столиците как да се справим с тези предизвикателства. Няколко думи за нашата реакция като международна организация. Е, нашата дейност е много компонентна. Предоставяме бърза помощ, включително и гореща линия за връзка, преместване, разбира се, на активисти, изложени на риск е, в сходен район, а не в е, Европа, който е последния вариант, разработваме и програми за предотвратяване на нападения. Предоставяме транспорт, комуникация, обезопасен офис. Грижим се за личната сигурност, дигиталната сигурност. Осигуряваме и мерки за намаляване на стреса Що се отнася до европейските насоки, ежедневно изпращаме имена на защитници на делегациите на дипломатическата служба на Европейския съюз, държавите членки и ресорните послан... посолства. Два пъти в годината организираме интерактивни семинари, на които участват местни активисти и дипломати. И за ваше сведение, току-що разработихме наръчник, който се казва Европейския съюз, какво можем да направим, за да се задействаме. В наръчника се описва това, което могат да очакват активистите от Европейския съюз по линия на насоките. Информацията е и във вашите материали. Наръчника ще бъде публикуван през декември Искам да благодаря и за финансовата помощ, която получавам по линия инструмента за правата на човека, дългосрочен, средносрочен и краткосрочен план. Имаме доста голяма гъвкавост при прилагането на програмите, за което искам да благодаря. Относно реакцията на Европейския съюз, най-вече на ресорните мисии на Европейския съюз, т.е. делегация на Европейския съюз и посолството на държавите членки. Те са връзката между съюза и активистите. Какво правим ние? Ние оценяваме изпълнението на насоките чрез работа по казуси. 150 казуса имаше миналата година. Видяхме, че бройката се увеличава, получава се обратна връзка за положителни мерки, което е добре. Това е пряк резултат от дейността на службите за връзка с активистите и по-голяма ангажираност. Приветстваме идеята да се провеждат ежегодни заседания, на които участват дипломати и активисти, които се организират от делегация на Европейския съюз в редица държави. Приемаме и дейностите от плана за действие, който бе прият миналата година, преди година приблизително, най-вече инициативата за улесняване на предоставянето на временен послон на защитници изложени на риск. Отчитаме и ролите, която и игра и схемата за безвъзмезни малки помощи, но все още тя не стига до активистите от периферните райони не толкова лесен е достъпа до тази схема. Сега искам да очертава някои оставащи проблеми и недостатъци. На първо място, много често отговорите, които получаваме, са стереотипизирани. Следим случай толкова. Не се дава конкретна съществена информация. Понякога човек остава с впечатлението, че Европейския съюз по-скоро само слага отметки, а не се стреми към постигане на резултати. И много, често, много рядко се изпреварват събитията, така да се каже. На един семинар, който ръководих преди, се, преди няколко месеца, се обсъди един казус за една жена, активист, изложена на риск от арест. Нито един от присъстващите дипломати не предложи да се предотврати ареста на това лице. Един от тях даже каза, че Европейския съюз трябва да изчака да се извърши ареста преди да се задейства. Няма информация за това какво може да се направи и да се постигне. При представяне на насоките, един от дипломатите каза, че целта на тези насоки е само да се събира информация – други дипломати от държава членка казаха, че ние просто не можем да извършваме тези мерки, независимо, че те са записани в насоките. Много зависи от личния ангажимент на членовете на мисията, на ръководителите на делегациите, на посланиците – промените на състава на всички нива може да се отрази на ангажимента, който е поет към защитници на правата на човека. Ма тенденция на ниво посолства държави членки да се каже, че всичко зависи от делегацията на Европейския съюз. Те трябва да действат. Същевременно делегацията на Европейския съюз казват, тяхната роля е координираща. През март на друг семинар представител на европейска делегация каза, че скоростта на европейския влак се определя от държавите членки и че най-бавната държава членка има сериозно влияние върху тази скорост. Има тенденция да се предоставя финансова помощ, когато защитниците очакват политическа помощ. В една държава, където държавите членки Европейски съюз имат голям интерес, липсва конкретна воля за публични действия – или покрити действия. При Бахрейн ще се състои, ще състои едно заседание през юли и не очакваме да има публична декларация за ужасяващо положение на правата на човека там. Много защитници са в е, затвора с е, доживотна присъда. Няма информация за това, кое прави Европейския съюз И това може да обезкуражи активисти да търсят контакти с мислите на Европейския съюз. И най-накрая, държавните стратегии, факта, че те, това съдържание е споделено с международните организации и активистите, ограничава възможността за следение и за това да се провери дали дейностите за защита на активистите имат реален ефект. А сега препоръките. Първата е действие, действие, действие и политическа воля. На второ място по-голямо популяризиране и легитимност на активистите чрез систематични срещи с тях, включително когато са арестувани. Това може да стане чрез мисиите, представители и евродепутати. На трето място, засилване на дейността за увеличаване на контактите с активисти изложени на риск, най-вече тези в периферните райони. Ангажирана работа с тях. На четвърто място системна обратна връзка за предплетите действия. Пето, цялостна програма за обучение във връзка с европейските насоки, наръчник за най-добри практики и длъжностна характеристика за лицата за връзка в, европе... в мисиите. Това е с... да се премине от по-разпокъсно обучение към по-системен подход. Споделяне на елементи от държавните стратегии за правата на човека с местните активисти и на последно място подслон на, за активистите изложени на риск. Да се раздаде документ на мисиите, в които да се отразяват е, рисковите, на които са изложени активистите и инструментите, с които разполагат посолствата и консулските служби по отношение на издаването на спешни визи. Има един въпрос, е, на който Патрис Левармон каза, че може да се намери лесно решение, но в някои случаи е много важно да се действа бързо, за да се спаси живота на активиста. Да се получи виза за един ден, това е нещо изключително в Холандия. Е, един път трябваше 6 седмици за една жена от Колумбия, която беше изложена на голям риск. Благодаря за вниманието. Благодаря ви за конкретните препоръки. При последния кръг изказвания бих искал да чуя от госпожа Бенет коментар по някои от нещата, които каза колегата. А именно по това да се обръща внимание на резултатите. А, искам да разбера дали това е отразено и във вашите констатации. Преди да чуем представител на демократическата служба, искам да дам думата на членовете на комисията за въпроси и изказвания. Аз ще съм първата. Uh, so perhaps uh, to you, Mr. Rain, uh, in precisely in your work... Въпрос uh, към вас, господин Рейн, за работата в uh, Хага. Идва ли са при вас защитници на правата на човека посредством някои от делегациите на Европейския съюз? И uh, какъв е вашият опит в случаи, когато се налага да дойде не само съответния защитник на правата на човека, но и цялото му семейство и то за малко по-дълго време. Какъв е вашия опит, що се отнася до подкрепата, която може да се получи на ниво община или държавни органи? След това към господин Форест. В работата си казахте, че се съсредоточавате и върху кампаниите за отчерняне на защитници на правата на човека, спонсорирани от държавите. И тук искам да се изкажа възможно най-ясно. В Google, в работата на Google и други такива големи фирми, когато някой е подложен на отчерняне, има право да поиска тази информация да се свали от Google. Това включвате ли в своята работа? Що се отнася до киберсигурността с колегите от Комисията по сигурност и отбрана, говорим за двойното използване на технологии за наблюдение на потребителско поведение в интернет или за цензуриране в рамките на интернет. Съгласно последните разпоредби на ниво Европейски съюз няма ограничения за износ на такива технологии в страни, където те могат да бъдат активно използвани за цензуриране на работата на защитници на правата на човека. А, с изключение е, в случаите, в които това е изрично упоменато. И така, фирмите е, трябва да са длъжни по-скоро активно да се борят тези технологии да не се подлагат на злопотреба. След това към господин Люномон казахте, че се увеличават усилията за обучение на защитниците на правата на човека за киберсигурност. В тази връзка означава ли това, че има повече търсене за такава информация? И а, има ли връзка между тези обучения и кампаниите за очерняне? Имам и още един въпрос. Може би отново към вас, господин Люнамон. Или към господин Висоцки от Европейската служба за външна дейност, който ще се изкаже след малко. Координирана, координираната е ли работата а, с защитците на правата на човека а, с съвета на Европа? Особено, що се отнася до източните ни съседки. Госпожо Кил Нилсен, заповядайте. Благодаря. Искам да добавя няколко въпроса, които са насочени основно към господин Ленорман и е, службата за външна дейност. Можете ли да ни дадете някаква информация за е, профила на защитниците на правата на човека и техния происход е, в най-общ план и до каква степен успявате да е, защитите е, синдикалисти, които са преследвани, или е, защитници на социални права. След това, по отношение на проследяването на положението на защитниците на правата на човека, изглежда ни, че, що се отнесе до работата на Европейския съюз, това проследяване не е достатъчно системно. на случая на Джия, например, в Китай и е добър пример за това. Друг въпрос в рамките на диалога на, по правата на човека. Проследявате ли конкретни индивидуални случаи? Какво прави службата за външна дейност с информацията, която получава по тези отделни конкретни случаи? И по какъв начин се проследява и проследява тази предава и проследява тази информация в рамките на комисията. Стратегията не е публично а, достъпна и за това задавам тези въпроси. Благодаря. И сега госпожа Вержия. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на изказалите се. Това, което чухме, И особено казаното от господин Форест, за мен не е особено изненадващо, а пък мисля, че и за моите колеги не е особено изненадващо, защото тук в тази комисия сме доста добре запознати и с тези теми си даваме сметка, че не винаги проследяването е факт. Много често към нас са се обръщали за помощ, хора, които са се сблъсквали с проблеми с е, получаването на визи, визи и то в, е, в спешни ситуации, е, тъй като в някои посолства инструмента за защита на правата на човека и мерките при спешни случаи не само, че не се прилагат, и направо не се познават. И така. Въпросът е по какъв начин нашата комисия може да реагира и то не чрез думи, а чрез конкретни действия. Действия, които си струва да се прилагат, а не просто да се каже, че Европе... да се продължаваме да казваме, че Европейския съюз прави всичко възможно. Ето да кажем. Има страни, в които има доста сложни отношения между делегациите на Европейския съюз и съответните посолства на държавите членки там, които би трябвало да предоставят визите. В крайна сметка е необходимо да има сътрудничество в тази област, за да може това, което се говори на ниво Европейски съюз, да се вижда на практика в политиката на съответните държави членки има много работа за вършене. Мисля, че положението на защитниците на правата на човека а, навсякъде по света и особено в отдалечените области, където те са особено а, уязвими, е изключително обезпокояващо. Много от тях предпочитат да се обърнат към ООН, а не към Европейския съюз. Смятам, че представителите на европейските институции, които а, са тук залата трябва да реагират. Е, е, в крайна сметка това е една борба, в която по някой път трябва да се действа конкретно и прагматично. Нещо, което не винаги се случва. Благодаря, госпожа Вържия, и накрая давам думата на господин Тъкеш. Благодаря, госпожо председател. Аз съм израснал в Челшескова, Румъния. Много добре си спомням колко трудно беше да се говори истината в тези години. На пръсти се брояха дисидентите, които се осмеляваха да говорят против диктатурата и тиранията на Чаушеско. И това, което ще кажа тук, не е свързано само с защитниците на правата на човека. Искам да говоря за психологическите бариери, за онова, което пречи на хората да се изправят в защита на правата на човека. Хората просто се страхуват да говорят. Ето, например, в Тимишоара, в Трансилвания, в моята местна протестантска общност често казвахме че трябва да се разруши стената на мълчанието. А, нещо, което се прави много трудно. Има много общности, много мълцинства, които страдат, а, чието права са потъпквани всеки Божи ден, но които продължават да си мълчат. Именно за това приветствам насоките. С госпожа Халтала работихме по тези насоки. И смятам, че е много важно да се насърчат хората да говорят. и евентуално самите те да станат защитници на правата на човека. И така мога да поздравя госпожа Бенет за отличната публикация. Действително, това, което вие правите за насърчаване на защитниците на правата на човека, които живеят в страх и а, които са преследвани, е а, високо оценено. Благодаря. А сега от службата за външна дейност тук е господин Висоцки, който надявам се ще е, поговори и за работата на службата на външ... за външна дейност с делегациите на Европейския съюз, с лицата за контакти по правата на човека и с координацията на, на дейността в Брюксел. И как подкрепяте по принцип е, защитниците на правата на човека. Имате въпроси от госпожа Вержия. Е, и съвсем накратко. Е, всеки един от вас ще получи 4-5 минути за отговор на зададените въпроси. Мисля, че това е разумно. Всеки имаше възможност да се изкаже в крайна сметка. Господин Висоцки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на ораторите за много ценните заключения и изказвания. Аз съм си отбелязал това, което ни се стори ценно. Ще се върна на някои от тях. Няма да навлизам в подробности за политическия стълб на нашата работа, тъй като това е всеизвестно. Ние сме много активни, както при отработването на конкретни случаи чрез класически дипломатически методи, чрез демарши и така нататък е, и с няколко имена иллюстрирам това като също сме активни на многостранния фронт, като подкрепяме, коспонсорираме а, резолюцията на ОНЕ по отношение на а, човешките права и техните защитници. Сега искам да се върна към това, което е свършено и препоръките, които се чуха днес. Искам да започна с коментарите, които а, направих Кил Нилсен, а, депутата Кил Нилсен, за индивидуалните казуси, и случаи. Ние постоянно се занимаваме с такива и ги отработваме чрез двустранни срещи на всякакви равнища, конкретно чрез диалози по а, човешките права, независимо дали това е в устна форма или просто чрез предаване на списък с индивидуални случаи. Ние сме напълно със съзнанието, че много държавите няма веднага да решат проблемите, но получават посланието, че ние следим конкретния казус. В същото време ние осъзнаваме ясно, че съществува още, как, още неща, които да се подобрят, що се отнася до проследяването на отработването на такива случаи. Затова през февруари бе решено външната служба да на нея да бъде възложено заданието да разработи модел на списък на индивидуални казуси, които ще бъдат раздадени като форми сред делегациите на Европейския съюз. Както също така знаете, има усилия да се внедри е, информационна система от секретарията на съвета, но поради минали проблеми с обмена на данни, тази система не работеше изправно, но е, в момента тази задача е предадена на делегациите и се изготвя бележка в този смисъл. На второ място, що се отнася до съвета на Европа, в неговата рамка, основно службата на съвета на Европа за човешките права и комисария за човешките права работи много усилено по тези въпроси. Ние имаме контакти с тях, с конкретното звено в тази служба. На работно ниво се срещаме поне два-три пъти пъти годишно. Следващата ни среща е във Варшава след две седмици под ам, шапката на ОИСР. И не е нужно да казваме, че съвета на, на Европа и съда за човешките права представят най-ефикасната система за защита на човешките права в съда в света. Що се отнася до визите за активисти по човешките права, ние осъзнаваме нуждата систематично да има по-бърза процедура за тази цел, но от 2010 година работим по въпроса за включване на конкретна препратка към активистите за човешки права, като една категория хора, които биха могли да се нуждаят от спешна виза. има такава препратка в кодексите, които са раздадени в консулските служби. Но поради различни причини това не проработи в много държави членки, което е за съжаление, но просто това, което знаем е, че трябва да повишаваме, да сме по-активни в повишаването на информираността на консулския персонал, а именно по въпросите на лицата, които се нуждаят от спешни визи. Що се отнася до стратегиите на държавно ниво за защита на човешките права, доколкото знам, но аз тъй иначе не отговарям за тези стратегии, не координирам този процес. Има дискусия в Кохом е, да не се публикува а, съдържанието, а, цялото съдържание на тези стратегии, но поне техните приоритети. Затова Кохом ще приеме решение в този смисъл. Не знам дали все още е прието или предстои да се приеме такова решение на Кохом, но тъй иначе тази идея циркулира в пространството. А, искам да кажа, че напълно споделям притесненията ви относно липсата на познания за практическото прилагане на насоките на местно ниво в делегацията на Европейския съюз, но съм доволен от подобряващите си се статисти, статистически данни за реакциите на тези делегации по сигнали на НПО-та. Но за да се справим с този проблем, в Кохум обсъждаме един проект на указание за дипломатическия персонал на Европейския съюз за това как да отработват случаи за оказване на подкрепа на защитници на човешките права от практическа гледна точка. За това ще изпратим преди лятната вакансия тази бележка, това известие към всички делегации по места. Мисля, че това бяха най-сериозните проблеми, които бяха повдигнати по време на дебата. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Висоцки. Сега бързо, по-малко от 4 минути на човек, започваме с нашите оратори в обратен ред. Господин Форест има думата. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на вашите въпроси в нашата организация по практически начин се опитваме да помагаме на активистите по човешките права. Дългосрочни казуси имаме, дългосрочни кампании в Google и така нататък. Информираме своите контакти, но заедно с нашите партньори, други НПО-та, работим по въпроса, по проблема за кибернесигурността и се надяваме да сме имали въздействие върху компании като Google, други големи компании, чрез чрез подход отдолу нагоре, разбира се. Що се отнася до а, трудните а, държави и износа, включително и на европейските държави. Ние не работим конкретно по този въпрос, но а, мисля, че трябва да преминем от саморегламентиране на ниво дружество към регламентиране на европейско ниво, защото а, тези проблеми са свързани с кибертероризма, борбата срещу него и също така се ползват подобни технологии за отмъщение на критиците. Също така един друг въпрос, на който отговори и Каран, за това, че работим по-скоро за да действаме, не да постигаме някакви резултати, аз казах, че получаваме все повече положителни отзиви и действия, но все още не виждаме толкова голямо въздействие. Има три неща тук. Първото вече го споменах, именно политическата воля. Ако няма такава, няма въздействие. На второ място, ако има въздействие, а ние смятаме, че европейските насоки е са инструмент, който, който може да допринесе за промяна на ситуацията, е, трябва, например, да се попита правителство защо е, е пуснало някакъв защитник на човешките права. Може би това се дължи на натиска от Европейския съюз, макар че открито не биха си признали. И на трето място, що се отнася до въздействието, нека да си проверя бележките. Тук какво си бях записал. Но по-късно може би да се върна на този въпрос. Що се отнася до визите, а, извинете, сетих се каква е, какъв е третия довод. Дали правителствата ги грижа за действията на Европейския съюз. Понякога е по-лесно Европейския съюз да повдига някакви въпроси пред държавите. По-лесните държави обаче не е Китай или Индия, където правителствата наистина не им пука. И се опасявам, че диалога с Китай или с Русия няма голям успех. Не може да очакваме кой знае какво. Затова ние се фокусираме върху конкретните казуси ежедневно, за да се опитаме поне по индивидуалните случаи да получим някакъв резултат. И накрая по въпроса за визите. Това е огромен въпрос, наистина. Не е лесно. И това, което искаме да направим е да съберем опита на защитниците на човешките права, как те са получили визи, по какъв начин са се здобили с виза, как е станало. Благодаря. Благодаря, господин Рейн. Когато става въпрос за реакцията на европейските делегации. Доколкото аз знам, не сме получавали лица, които да са ни изпратени от европейските делегации, поне до момента. Вие попитахте дали също така спомагаме за преместване на семейството. Имали сме такива случаи, това е възможно. Това е свързано и с коментарите на службата за външна дейност и за издаването на визи. Министерство на външните работи в Холандия а, има желание да убеди Министерство на вътрешните работи да издава визи. Затова трябва да има активна роля на Министерствата на външните работи, които да убеждават съответно Министерствата на вътрешните работи на държавите членки да издават визи. И с това ще приключа. Сега господин Леноман. Благодаря. Чипа. Е, oui, effectivement, c'est quelque chose de très important. Е, vous savez que nous avons une non... Благодаря. Както знаете, имаме една специална стратегия, известна под името Non-Disconnect, е, която се занимава с тази област. Има специални мерки срещу цензурата в интернет. Има действително някакви кампании за от черняне и е, с е, всички партньори, когато разработваме програми и включваме тази тема, е, включително и с Сирия настояваме да се премахне цензурата в интернет. Що се отнесе до сътрудничеството на, меха... на регионално равнище, Имаме такива срещи всяка година или на половин година. Що се отнася до профил на търсещите на малки безвъзмежни помощи, всъщност няма такъв профил. Има всякакви е, хора, които са защитници на правата на човека. Има синдикалисти. Ето, например, в Колумбия и в Камбоджа в момента те са много активни в момента. Има и специални проекти, насочени към защитници на правата на човека синдикалисти. Много често обаче тези въпроси се смесват с а, въпроса за територията и а, коренното население, така че нещата са доста сложни. И сега, що се отнася до визите, да, а, добре да има по-специални мерки, но докато такива мерки се въведат, не може да се чака в крайна сметка. Не трябва да чакаме да се улеснят визите преди да създадем някоя нова програма за град Подслон. Що се отнася до казаното от вас за Румъния – в Либия в момента има програма с Института Тимишуара, неправителствена организация от Румъния, която работи именно за това защитници, да, да бъдат открити защитници на правата на човека и да им се оказва подкрепа. Благодаря. Благодаря, госпожа Бенет. Благодаря. По въпроса как Европейския съюз се стреми към повече резултати, ще ви дам един пример, свързан с поручването, периферните зони и так, каква тактика да възприемем средства, за да стигнем до активисти от правата на човека. Има един пример в Мексико. Мисиите на държавите членки са помислили за разделяне на територията на райони, области една държава членка да отговаря за един район и да е запозната с активистите от този район. Това е много тежка задача за мислите на Европейския съюз при големи страни. Това е една тактика за събиране на информация и за ангажиране на активистите. Много важно е, разбира се, да се координира информацията и да се направи така, че всичко да се документира, за да може, когато се смени състава в мисията, да има документи и информация някъде. И относно по-общата картина, за по-голяма последователност, стиковка с европейските насоки, свързани с новата стратегическа рамка за правата на човека. Мисля, че има възможности, които сега разкриват годишните обучения за дипломати, процеса за изготвяне на стратегии за правата на човека за страните и изготвянето на доклада за правата на човека. Наистина искам тези насоки да залегнат в тези процеси. Те трябва да станат неразривна част от всички инициативи в сферата на правата на човека. Благодаря на всички за конкретните препоръки. Както казах в началото, ще се опитаме констатациите от вашата проучване да стигнат до други депутати, но също и до делегатите на Европейския съюз, които работят в международен план и които имат е, много контакти с активисти на правата на човека. А сега следващата точка ще мина на немски. Искам да приветствам Негово превъзходителство Бетина Мушейт, посланник на Йемен. Размяна на мнение относно положението в Йемен за правата на човека и политическата обстановка. Много добре се вписваме в времето. Преди една година, в началото на май 2012, Нашата комисия изпрати делегация до Йемен. Господин Предах, господин Харт и аз отидохме в Йемен. Разговаряхме с представители на гражданското общество, на различни министерства, на опозицията, относно това какво е положението. Посетихме единствено Сана, столицата, защото положението бе доста крехко. Тогава имахме възможност да разговарям с координатора на ООН от името на Бан Кимун, който се опитва да осигури мирен преход, тъй като бившия президент Сале е бил дълго време на власт Съвета за сътрудничество в залива обърна внимание на това как да се осигури мирен и устойчив преход. Разгледахме положението на затворниците, посетихме затвор. Разговаряхме с някои непълнолетни лица, осъдени на смърт. Говорихме за правата на жените, на децата. Програмата ни беше доста голяма. След като се върнахме от мисията, писахме на вас, госпожо посланник, с молба да ни дадете повече информация относно смъртните присъди за някои непълнолетни лица, които, с които се видяхме в Йемен. Очакваме да научим какво се случва какво става по линия на политическата стабилност и някои конкретни случаи, свързани с правата на човека. Искам да разберем какво е положението в Йемен. Това определено ще представлява интерес за колегите, които следят дейността на съвета за сътрудничество в залива през юни месец, заседанието, което предстои тогава и въпросите, които ще се обсъждат. Вчера говорих с посланника ни там, Положението в Йемен ще е важна точка от дневния ред на заседанието на съвета. Аз искам да ви благодаря за поканата и за трайния интерес към положението в Йемен. Радвам се, че много жени проявяват интерес към темата. Това е много важно, тъй като ние трябва да изпратим сигнал по този въпрос. Както знаете, Йемен е страна, в която правата на жените са на едно много ниско ниво. Много важно е да изпратиме сигнали в това отношение. Ще на английски, за да може моето изказване да стигне до повече лица без превод. Приветствам тази възможност и от името на държавите членки, присъщащи в САНА, има едно всеобщо усещане, че на места на Европейския съюз, на парламент ще помогне позицията на Европейския съюз на терен. Приветствам идеята да се организира друго посещение от Европейския парламент, за да се засили нашата позиция и посланите, които се отправят към йеменските власти. Подобно посещение ще е много популярно и ще се счита за подкрепа на диалога с Йемен и прехода към модерна цивилна държава, в която да цари върховенството на закона. Приветствам ангажимент на парламент, свързан с смъртните пресети на непълнолетни лица, заедно и с международните организации за правата на човека, които следят Йемен. Запознати се, предполагам, с доклада на Human Rights Watch – Неуморните съвместни усилия помагат е, на място УНИЦЕФ и делегацията на Европейския съюз е, действат съвместно с нас по тези въпроси. С известна степен на благоразумие, разбира се, за да разобедим властите да не изпълнят смъртното наказание. И от е, март, април, доколкото знам, няма нито една смъртна присъда изпълнена. Аз съм доста директно запозната с всички тези въпроси и по време на въпроси и отговори ще ви дам повече информация. Интересът на Европейския парламент идва в момент на евентуално отваряне на Йемени промени. Ще има преглед на Конституцията, започнаха международни разговори, избори и дебат за ценностите в Йемен. Моят личен подход е, че Всичките ми събеседници показват е, интереси на Европейския парламент по въпросите на правата на човека. Говорих с министър на правосъдието и с външния министър. Представих е, аргументите, които бяха изтъкнати. Искам да ви кажа, че всичките ми събеседници поня... често изпадат в е, отбранителна позиция. Казват, нашите ценности са по-различни, Понякога ми казват, света със сигурност разбира, че в Йемен има по-важни проблеми в момента, за които да се притесняваме. Това е нещо, което трябва да се преустанови. Правата на човека за мен са непрекъсната тема за разговор с представители на изпълнителната власт в Йемен. Аз казвам на изпълнителната власт, че основата за мирното общество са правата на човека. Те са неразривен елемент от изграждането на мирно общество. Ако Йемен иска да избегне поръчния кръг на насилието и конфликта и политически и економически проблеми. Това, разбира се, е свързано с редица стратегически заплаки, които, които трябва да преодолеем нарастването на населението, очакванията, свръхтърсенето на ресурси. Първо, искам да се спра някои положителни моменти, които показват се едно откриване в темата на правата на човека. Например, оптимизма за напредъка по въпроса на половете в контекста на реформата на Конституцията, разбира се. Като цяло в страната се полагат сериозни усилия от различни групи и коалиции, за да се вземат предвид въпросите на половете при прегледа на Конституцията. Йеменките сами водят битката. Те са една голяма сила, по време на революцията през 2011 те показаха, че са сила, която трябва да се взима предвид. Нещо, което бе невиждано тогава в Йемен. Йеменското общество бе изненадано от силното представителство на жените като квота в националния диалог, но и начина по който те отстояват правата си, върховенството на закона и идеята за нов Йемен. Също така, смятаме, че ранната женитба може да бъде разгледана при преглед на Конституцията, да се призна, че непълнолетните лица са лица на възраст под 18 години и това да е минималната възраст за женитба. Но искам да съм ясна. Правната реформа сама по себе си не е достатъчна. Трябва да има допълващи мерки на различни нива, за да се гарантира нейното изпълнение – зависимост от нагласите на съдебните органи в друга област, може би ще е възможно да се постигне напредък и по въпроса за смъртни наказания на непълнолетните и правораздаването за непълнолетни. 18 години е, е, е границата, която е установена в редица нормативни уредби. И, и на последно място имам голям брой граждански организации, които са създадени и са официално признати от правителството. Положението е много по-добре от предишните години, когато имаше някои организации, които не получиха признание, защото се смяташе, че имат връзка с опозицията. Очакваме да видим как, какъв точно вид ще придобие законодателството ще видим дали ще се ограничат в него по някакъв начин дейностите на организациите за правата на човека. Като цяло, що се отнася до правата на човека, няма сериозна промяна след вашето посещение. С оглед отчетите и докладите, които изготвяме, управляващото правителство се счита един вид за служебно правителство, което изчаква правителство на националното единство, изчакват се големите промени, които ще настъпят след изборите до година. Ще има много по-големи предложения за реформи. Те в момента се на изчакване. Изчаква се да се приеме да се сформира ново правителство. Международната общност работи с сегашното правителство и го насърчава да не чака да не бави реформата, която може да тръгне и сега, без да е необходимо сформирането на ново правителство до година. Има редица предложения за реформи, които могат да тръгнат сега в сферата на правата на човека. Йемен е поел ангажимент за правата на човека, който не е изключително в региона. Ние първи ратифицирахме международните инструменти за правата на човека, внасяме редовни доклади в ООН, участвахме в универсалния периодичен преглед през 2009 година. Не сме ратифицирали ICC. Uh, Международния наказателен съд. Ще направя един кратък преглед на въпросите, на дневен ред. На първо място смъртното наказание, мъченията, условията на задържане. Преди няколко седмица бях в Тайс, голям град, посетих затвора с Видях как се изпълняват проекти за реинтеграция на, на пълнолетни деца, които са освободени от затвора. Трябва да кажа, че положението не е много окоръжаващо. Относно изразяването на мнение и свободата на изразяването на мнение, тя е в много висока степен, но има някои случаи, на проблеми, които следим внимателно. Вестник Алаям, основен вестник в южната част на страната, отново бе пуснат в обращение след дълго закриване на дейността, което е добре. Закона за медиите е още от 2001 година. В него има възможности за ограничаване на свободата на медиите и се изисква голяма степен на автоцензура. Друг аспект, който се следи внимателно, свободата на вероисповеданието. Има конституционно установена такава свобода, но много ниско нивото на търпимост към немюсулманите и мълцинствата. Тече национален диалог, за да може тези права не само да бъдат залегнати в Конституцията, да се прилагат на практика. Свобода на сдружаване и обединяване, винаги има някаква разлика между правата по Конституция и начина по който правителството на практика може да предприеме стъпки срещу демонстрации, например. Хубаво, е, че да, има свобода на сдружаването и обединяването. Видяхте на 21 февруари големите демонстрации в Еден. Реакцията на изпълнителната власт бе доста тежка, което се дължеше и на факта, че не винаги има полиция за противообществени прояви, съответните средства и механизми. Нямаше техническата осигуровка, обезпечение, за да може правителството да спази конституционните си задължения. Ние внимателно следим активистите на правата на човека е, относно правата на жените в контекста на националния диалог има сериозно напрежение между традиционните племенни ценности, ранните брак и усъкътяването на половите органи. Има министерски указ да се подобри положението, но няма нормативно приета рамка за цялата страна. Аз силно вярвам, че Йемен ще излезе от последното място в индекса за половите, което означава, че има голямо неравенство между половете в страната. Децата и въоръжените конфликти, тук има напредък. Президента Хади издаде указ през декември, с който се забранява вербоването на деца във въоръжени групи или в армията или милициите. Не трябва да забравяме, че Моето изказване идва на фона на общата конюнктура, която включва нещета, проблеми с хранителното продоволствие. Можем да приемем, че голяма част от йеменците не могат да упражняват своето право, своите права при тези обстоятелства когато е застрежен техния живот и сигурност. Не искам да омалуважавам тези права, но в Йемен имаме по- и по-важни задачи. Преди да минем към въпросите, няколко думи за евентуалния подход. Конъюнктурата в страната ще остане тежка и извън националния диалог, който би трябвало да приключи есента през септември прегледа на Конституцията, ще се движи паралелно участие, ще има референдум за нова Конституция, който ще е лакмусов тест за решителността да се изгради един нов Йемен за всички граждани. Ние планираме избори през февруари 2014 година което означава, че ще спазваме графика на съвета за сътрудничество в залива. Той ще мина 3 години преходен период след избирането на президента Елтади. Промените ще са постепенни, защото в Йемен има дълбоки традиции. Институции в сферата на върховенството на закона не са силни, институционалният контекст си остава слаб. Като цяло трябва да се изградят човешки ресурси. И за съжаление има ширащо се чувство на безнаказаност, тече декут, дебат в страната как да, да подходим по въпроса за преходното правосъдие. И не на последно място материалната база не е достатъчна, за да се изпълнят много от разпоредбите, било то правни или институционални. Както вече бе казано, за нас и парламента има възможност, която трябва да използваме могат да се отправят сериозни аргументи, че правата на човека не са лукс. Те са залог за това Йемен да избегне повторното насилие, да оцелее като страна. Международната общност подмага всички тези усилия. Сега сме в положение, при което с оглед бунтовете от 2011 година Йеменците се изправиха и поискаха напълно различен подход към управлението и властта. Те искаха прозрачност, отчетност на институциите, върховенство на закона. Техният призив е, е настойчив. Но се нуждаем от реакция на международната органи с дългосрочен ангажимент. Имаме вече проекти в сферата на насърчаването на демокрацията и правата на човека, но най-важното е да отстояваме принципна позиция по всички въпроси в контактите си. Много важен елемент е G10, P5, Европейския съюз и съвета за сътрудничество в залива. Факт е, че по конкретен въпрос, като смъртно наказание за непълнолетните УНИЦЕФ и УНГО се свързват с властите, искат информация, това придава много тежест на нашите собствени аргументи. Искам да съм ясна, че няма да има траен резултат, ако не се променят институциите най-вече тези в сферата на върховенство на закона. Както установихме по време на едно проучване на мнението, чрез Йеменския център за проучване на общественото мнение, който е един надежден център, относно институциите, гражданите установихме, че са доста скептично настроени – Върховенството на закона и институциите в тази област ще са съществен елемент, за да може Йемен да работи устойчиво по въпросите на правата на човека. Полицията е важен елемент, също и съдебната власт. Иначе правата на отделните лица никога няма да бъдат е, отстоявани, ако се счита, че съдебната система не е безпристрастна. Много е трудно да налагаме условия в една страна, в която условията са толкова трудни и бедността се шири. Затова смятам, че една добра комбинация от политически ангажименти на ниво Европейски съюз, държавите членки Европейския парламент представлява една част от това уравнение. От другата част са конкретни целенасочени програми за развитие. Има реформи в съдебната власт, в Министерството на вътрешните работи, в работата на полицията и от тук нататък Осигуряваме подкрепа от страна на Европейския съюз и за Министерството на вътрешните работи. Е, реакцията е много положителна. Има ново щатно разписание, одобрено от министъра, е, където нещата се променят. Има специален служител на висока позиция, който се занимава именно с правата на човека правата на жените, по-конкретно и други е, важни е, е, права. И с това приключвам. Благодаря ви много. Действително дадохте ни доста добра представа за случващото се с правата на човека в Йемен. Нека да приветствам и госпожа Ел Маид от, е, от посолството на Йемен, е, която е тук, за да изслуша дебата. Господин Хавайте има думата. Благодаря, госпожо председател. За онези, които не следят случващото се в Йемен, мога да кажа, че ако има една страна в света, в която а, е, развитието е обвързано с правата на човека и с а, сигурността, е, и където е, връзката между тези три области е толкова силна, е, то това е Йемен. За това много се радвам, че посланникът ни даде такава подробна информация за свободата на словото, за антикорупционните реформи, за реформата на съдебната система и прочие. Благодаря ви много. винаги имаме желание да посещаваме е, Йемен. Е, вече сме правили посещение. Надявам се, че следващата година по време е, и във връзка с изборите ще има делегация на Европейския парламент. Последното ни посещение в Йемен беше изключително ефективно. Благодаря на вас и колегите ви за това, че го направихте такова. Барбара, аз и Кристиан Преда бяхме там и се радвам, че и двамата са тук, че всички сме тук, за да можем да обсъдим темата след посещението. Много се радвам на това, което казахте за, ме, за предприеманите стъпки по отношение на осъждането на смърт на малолетни лица. Това е безумна практика и ви насърчаваме да продължите да се борите срещу не. А, с Барбара попитахме какво се случва на площада на свободата и поискахме да отидем там. Всъщност отидохме, даже видяхме и Искам да ви попитам какво се случва там в момента. По отношение на сигурността, поздравление за работата, която вършите. А, със сигур... Сигурен съм, че а, много активно сте работили за освобождаването на тримата европейски заложници, двама финландци, един астриец които бяха отвлечени и държани като заложници 4 месеца. Сигурен съм, че има някои е, елементи от работата ви по този случай, които няма как да споделите с нас, но ви поздравявам за успеха. И бих се радвал да ни разкажете малко повече за положението със сигурността в момента. Що се отнася до националния диалог? Не можах да разбера достатъчно добре от вашето изказване, доколко оптимистично или не сте настроена по отношение на този диалог. В Йемен, за разлика от някои други страни, преживели арабската пролет, Европейския съюз, е, съюз е, играе водеща роля в е, прехода в тази страна продължава ли ролята на Европейския съюз да е водеща? Какви са вашите наблюдения от този въпрос? Има ли развитие или нещата са блокирани? И накрая, по отношение на задържаните в Гуантанамо, 56 от оставащите 86 е, задържани в е, е, Гуантанамо следва да бъдат върнати обратно в Йемен. Ще бъдат ли върнати? Ако бъдат върнати, ще бъдат ли в безопасност? И какви мерки предвижда Европейския съюз по отношение на тези лица, ако Те са били участвали в насилие е, и смятат да се върнат към дейност, свързана с насилие. Благодаря, Ричард, да, господин Преда. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря е, и на вас, ваше превъзходителство, за присъствието ви тук и за изказването ви. Имам два въпроса към вас. Първият е свързан с случаето се преди един месец. Видях, че тече разследване на бившия президент Салех във връзка с петъка на достоинството. Какви са резултатите от това проучване и до, какъв, до каква степен ще се отразят те на националния диалог и по-конкретно на закона за имунитета, прият е, съгласно политическо споразумение. Ще се стигне ли до политическа нестабилност? Това е моят въпрос. Как ви се струват нещата? Какъв, какви са опасностите? На второ място. Бих искал да ни кажете колко младежи осъдени на смърт като малолетни са били екзекутирани. Виждал съм откъслични публикации в пресата, но имате ли общата информация колко души са били екзекутирани, колко от тях са били осъдни като малолетни. И накрая, след посещението в Сана, точка 6, координация на усилията на Европейския съюз в връзка с реформата на сигурността в страната. И действително, искам да разбера, има ли напредък по отношение на сигурността? Благодаря. Благодаря, господин Преда. Госпожа Кил Нилсен има думата. Благодаря, Ваше превъзходителство. Съвсем накратко. Благодаря Ви много за това, че ни дадохте толкова конкретна и полезна информация за правата на жените. Това е въпрос, който, който силно ме вълнува, защото смятам, че за да лети една птица, тя трябва да може да маха и с двете крила. Мисля, че е естествено една демокрация, ако иска действително да работи, да включва и двата пола, и мъжете, и жените, и така. Искам да задам на малко по... Един подобен на зададен ни преди мен въпрос. Оптимистка ли сте за правата на жените в Йемен? Това. Благодаря и аз имам един, е, няколко въпроса и коментара. Казахте, че има доста е, е, сложности при диалога между онези, които имат по-племенен подход и които казват, че е, правата на човека не съответстват на местната култура. И действително и аз е, по време на посещението ни в Йемен установих, че това е много сложен въпрос. От друга страна, се срещнахме с министъра по правата на човека, е, който е жена, така че в крайна сметка има самия факт, е, е, че това е жена, ни дава надежда и има някакъв шанс е, за напред. Тази сутрин в разширеното бюро обсъдихме, на Комисията по правата на човека обсъдихме възможностите за посещение през следващата година. Знаем, че е доста трудно. Тук също в Европейския парламент, като в тези е, племенни общности, има някои правила, които са толкова ригидни, че доста трудно се променят, така че трябва да планираме посещенията си от много далеч. Е, но има ситуации, в които а, нашето посещение бе свързано и с а, вашата работа. Ето ставаше въпрос за едно посещение в един затвор, където има малтретиране и измъчване на затворниците, така че а, имаше а, съвместна работа между нас и вас, имаше про, а, едно изслушване. А, на Комисията по правата на човека за значението на образованието за момичетата, за обществото като цяло и за постигането на целите за развитие на хилядолетието. И там много твърдо бе заявено, че а, ранният брак а, има много тежки последици. Това е нещо, което е, е лошо не само за конкретното момиче, но за цялото общество. Това не е просто някакъв такъв дребен въпрос, който е без значение. Напротив. Така че и по тази тема ще работим. Имахме и едно изслушване заедно с Комисията по отбрана миналия месец по въпрос за използването на въоръжени безмоторни самолети. Йеменското правителство поиска помощ от е, Съединените щати за борба срещу група в Южен Йемен, е, която се активизира. Това беше в началото. Бе ни казано, че се подобряват насоките и техниката при използването на безмоторни съоръж... а, извинете, на безпилотни самолети, а, така че да бъдат засегнати по-малко цивилни граждани, но се оказва, че твърде много а, цивилни граждани в крайна сметка биват убивани от тези безпилотни самолети. Така че а, е необходимо Европейския съюз и държавите членки да разработят политика по е, използването на такива средства. На какво смятате по този въпрос? И накрая, как можем ние в момента всички институции да подкрепим работата на гражданското общество и защитниците на правата на човека. Добра беше новината, която бе съобщена преди малко че има 10% увеличение на бюджета за защита на защитниците на правата на човека и техните организации. Оттам нататък по какъв начин бихте могли да участвате в разпространението на информацията на място, за да може организациите и защитниците на правата на човека да са наясно с това? Имате думата. It's, so there are a host of very different topics that you will много различни теми бяха повдигнати, което означава, че добре познавате страната, което за мен е добър знак и наистина е приятно да съм сред вас да получа тези отзиви, защото вие сте били на място и сте усетили какво е положението там, което е основата за един добър диалог. Така че връщането ви там наистина ще е най-големия подарък, който можете да дадете на Йемен. Може би ще го потретя още един път преди да си тръгна. Първо нека да коментирам по един въпрос, който имаме наистина в момента най-голям проблем, който пречи на оптимизма, именно проблема с правата на жените. Това е нещо, което може да се приложи като програми в градските центрове. Там ще има най-голяма възможност да се повлияе върху жените. Те се намират там. Също така и външния им вид ще остане традиционен. Ако погледнете при началото на открития диалог имаше много жени, някои бяха по-консервативно облечени от други, но мога да ви разкажа една хубава приказка, че има наистина енергия и лидерство сред жените в националния диалог и поради сложната структура, няма да ви обясням каква е тя на националния диалог. Искам да ви кажа, че ООН има много голям опит в подобни диалози. Е, структурата му наистина подсигурява продуктивното ангажиране на иначе конфликтни помежду си групи. Та жените са в, принадлежат към различни групи, те могат да си противоречат, но а, преди това не се е случвало в Йемен. В Йемен за пръв път а, се виждат жените в такава публична роля. Не бива да забравяте, че а, по телевизията се предават всички заседания на националния диалог. Също така съм напълно съгласна с вас, че ако не се премахне тази неграмотност от 48% сред жените, ако не се подобри стандарта поне, който въжи за региона, нещина ще имаме трудности с бъдещите поколения жени. И няма да можем да се справим и с други важни проблеми, които са свързани с демографското развитие. Всички тези неща са взаимосвързани. Смятам, че правата на жените, самите жени започнаха да действат и излязоха от традиционната си роля в Йемен, от традиционното си място и новия Йемен от до година нататък няма да може да се върне там, където е бил. Промените ще бъдат необратими и мисля, че са правилната посока. Сега да премина първо към въпросите за човешките права, по-нататък за по-политическите въпроси. Защитниците на човешки права и ангажимента на организации в тази сфера, всичко това според мен е хубаво. Има различни колеги, които работят неуморно по тези въпроси и са точки за връзка. Ние се срещаме с много от тях, като хубавото нещо да работиш за Европейския съюз е, че не си ограничен в политическата сфера или пък в друга сфера, а във всички сфери, което създава доверие в нас. Също така и програмите ни за развитие са начин да достигаме до жените и те да идват при нас. Управителя на една от тези организации посети Йемен и се среща с много представители на, граждански, на гражданското общество и на малцинствата. Има много канали, които сме отворили и за щастие има сега и политическо звено, което е много добре снабдено с персонал. Може да изпращаме млади хора в младежки организации и по този начин да създаваме доверие във всички сектори на, обществата, е, на обществото, които някои от тях са новопоявили се след революцията и а, е, не са били част от инициативата за сътрудничество в залива. Така че а, е, няма, няма а, проблем по това. Ние сме на предна линия. Сега искам да поговоря малко повече за по- широкия контекст на националния диалог и ще свържа някои от въпросите с това. Да започнем с площада Алхарди. Това е място, където хората са дигали палатки, са протестирали, но някои групи формално се отеглиха, защото казаха, видяхме, че целите ни се постигат, в смисъл, че се случва дискусия, тя е вече формализирана и това е именно конференцията на националния диалог. Ще си спомните, че конференцията на националния диалог имаше за цел да доведе на едно място основните страни, основните партии, които са свързани с прехода, предишната управляваща и опозиционната партия. В момента те управляват страната в платформата на коалиция. Има и допълнителна квота за всички партии, които се появиха в резултат от революцията на младежите, на жените и на етнически групи, рутите и някои други те са представени всичките в националния диалог. Наистина, удивителното и положително нещо е, че хората се събраха на едно място, създадоха работни групи, има 9 такива групи, и срещнаха се, поговориха си и осъзнаха, че могат да се справят с това да говорят помежду си и изведнъж да се случва да правят неща, които а, никога не им биха хрумнали в миналото. Така че има истински диалог между изненадващи събеседници, което отразява широко йеменското общество. Това не е достатъчно, това е едно на ръка, но има, трябва да има видими знаци, за да е, накарат нацията да повярва в положителната промяна, която разбира се трябва да се произведе, трябва да се случи. младежите също подкрепят този диалог. Ние финансираме техния секретарят, има и други НПО-та, т.е. да има паралелен диалог с неправителствените организации. Също така подкрепяме ООН в съвместните му усилия за преходното правосъдие. Има различни елементи и ние конкретно подкрепяме организирането на изборите, да, да се регистрират хората, да, да получат документи за самоличност, и така нататък. така че ние се опитваме да бъдем ефективни по този начин. Смятам, че националния диалог, в сравнение с региона е огромен източник на оптимизъм, но не бива да вземаме така лековато постиженията. Не се губи политическата инерция, спазват се сроковете, това е важно за всички страни и виждаме, че редица политически действащи лица не са част от диалога и те са доста така предпазливи. Както вече се спомена, Г10 е гарант за работата в съвета за сътрудничество в залива, като всички са ангажирани да се координират помежду си и да говорят с един и същи глас. Е, издаваме предупреждение, също така и през февруари съвета за сигурност отрази това, като посочи конкретни лица, е, предупреждение към хората, които се опитват или смятат, че могат е, да повлияят на а, Йемен и той да излезе от диалога. Ние ги знаем тези лица, кои са и ги гледаме с а, така доста а, съмнения и притеснения. Някой всички чухме призива на яменския народ за истински промени. Оставам оптимист, що се отнася до националния диалог, но смятам, че трябва да се положат огромни усилия за подкрепа на този диалог. Той се нуждае от цялата ни подкрепа, както в политически смисъл, така и в други сфери, всички мисии, които в момента се изпълняват на място. Сега нека да премина към въпроса за СА и разследването. Салех и разследването срещу него. Има много прост отговор на този въпрос. Никой не би си представил да, да разруши а, каквито и да било споразумения постигнати в момента. Така че каквито и да било видове имунитет да са дадени от а, съвета за сътрудничество в залива. Те си остават в сила. За останалите има дебат в Йемен по отношение на преходната преходното правосъдие. Има няколко предложения, които са подадени, но те не са одобрени, изпратени са обратно в парламента и а, много често преходното правосъдие е дълбоко разделителен елемент при подобен преход и трябва да, според мен, да даде малко пространство на законодателя на Йемен, на правителството и на организациите на гражданското общество. В момента ООН има проект, обръщайки се към гражданството, гражданското общество в цялата страна за организиране на по-широк дебат. Мисля, че трябва да позволим на консенсус да се появи от всичко това макар че продължават да съществуват а, международните споразумения, които не се поставят под въпрос. А, въпроса за Гуантанамо, мисля, че има принципна позиция за Гуантанамо. Знам, че има приготовления в смисъл как ще се справи Йемен с репатрираните върнати лица, но това все още не е заключително становище, така че ще е малко преждевременно да се произнасяме тук. Това е ново развитие от страна на Съединените щати и би било а, незряло да коментираме в момента по този въпрос. Сега ще разгледам набързо въпроса за нестабилността, по-широкия въпрос за нестабилността. Не искам да пропускам важни неща, които вие повдигнахте. Всичко, което казах до момента е отговор на вашия въпрос. Основното притеснение в Йемен е, че е бързо и експедитивно трябва да следваме е, графика на националния диалог, като се справяме същевременно с всички въпроси, които могат да са първопричина за бъдеща нестабилност. Така че очевидно е, посочвам ви, мога и по-детално да ви обясня, че се полагат усилия на всички нива. ООН е, се занимава много активно, има общ консенсус по всичко, всички тези въпроси. И ами смятам, че като има общ консенсус по тези въпроси, дали може да се постигне стабилност дългосрочен план, но дебата все още съществува по този въпрос. А ние наблюдаваме а, диалога, но а, йеменците са онези, които трябва да го извършат, да го осъществят. Сега за а, отвлечени лица, взети за заложници, това е трудна тема. А, от дипломатическата а, общност, аз говорих с един колега преди час, Даже казах, че е, ще съм в парламента и той каза, а, много хубаво, че ще идваш в парламента да подсилиш тук нещата. И а, едно важно послание искам да предам тук пред вас. Никой в крайна сметка не знае какво се случва, когато се отработват такива казуси с заложници. Трудни са, доста деликатни има скрити елементи. Мисията на Европейския съюз подкрепи Австрия и Финландия в техните мисии по практически начин, но имаше един слух, който постоянно се чуваше, че е платен откуп. Аз не мога да коментирам слухове. Всичкото, което мога да кажа е, че принципно плащането на откуп създава нови искания. Вчера видяхме отвличането в Тайс на една южноафриканска двойка и много хора в международна точно ще ви кажат, ме ето казахме ви, надявам се да четете между редовете на това, което ви казвам. За това трябва да се мисли като цяло дали международната общност може да възприеме обща позиция по тези въпроси, за да предотврати по-нататъчното вземане на заложници. Но в момента аз и моите служители имаме един среден по размер офис от 32 души, но ние трябва да сме на място, трябва да сме в министерствата, в НПО-тата, не е нужно да си седим в офиса, в някой бункер или в, зад компютрите. Ние трябва да сме сред йеменците. Това е моята мисия, това е моята роля. Това е един е, порочен кръг. Вземат се заложници, е, заплашват се, много сериозен сериозна е ситуацията. Всички дипломатически мисии трябва да вземат предпазни мерки в този смисъл. Нико, никой с здравия си разум няма да отиде в държава, ако не е защитен в нея. Това е, е, според мен, една от най-големите заплахи, най-голямата и ние я усещаме. И сега за образованието, за момичетата, за ползването на въоръжени, безпилотни самолети. Както вие самата казахте, това е много сложен въпрос. Е, посланника, ролята му е от време на време да прави публични изказвания по много въпроси, но това е един дебат, е, който тече в момента и трябва да получи дългосрочно решение. Смятам, че има ясно схващане че ползването на такива дронове не е решение на проблемите на държавата. Това е очевидно. Мисля, че по принцип отговорих на всички въпроси. Уведомете ме, ако има нещо друго. И призовавам Европейския парламент да изпрати наблюдатели до година на изборите. Това ще е допълнителна гаранция тези избори да се гледа на тях като на честни избори, приобщаващи и отговарящи на исканията на йеменците, които се отправят днес. Много ви благодаря, госпожо посланник, и благодаря, че потвърдихте още веднъж важността да се изпратят наблюдатели по време на изборите. Това не е в пълномощията на нашата комисия, но ще препратим това ваше послание където трябва. Смятам, че това, което казахте тук е много важно. Трябва да държим под око това, което се случва в Йемен, да работим в целия регион с съседките на Йемен. Както бе казано, ние е, ще гледаме на ситуацията постоянно, ще четем докладите и сериозно ще проучим възможността за по-нататъчно посещение. Благодаря ви.